Уважаеми колеги, както ви е известно, току-що проведохме среща на литовския министр на земеделието и рибното стопанство – Самията се срещах с него миналата седмица. Сметнах, че е може би не е необходимо да давам дълги обяснения. По-скоро бих искал да го приветствам в нашата парламентарна комисия в качеството му на представител на съвета и действащ председател на съвета. Вече казах, че работата по реформата на Европейския фонд за морско дело и рибарство вече е доста добре напреднала. Напредва работата по съответния регламент и по пазарните аспекти. Сутринта ние гласувахме по същество. Във връзка с това законодателно предложение то ще бъде един от приоритетите на литовското председателство. Вече поставихме редица въпроси пред господин министъра. Това са важни, неотложни въпроси за нашата комисия, например многогодишните планове, блокирани в съвета. Отново повторихме на литовското председателство че имаме нужда от подкрепа на председателството, за да се разблокира ситуацията. Разбира се, съдът може да се произнесе по този въпрос, но и политиците могат също да решат подобни проблеми. Това не е чак толкова политически проблем, тъй като Лисабонския договор много ясно разписва правомощията и задълженията на всяка една от институциите. И не само парламента, но и комисията и съвета трябва да поемат изцяло новите си функции и да признаят новите функции правомощия на Европейския парламент. Необходимо е да се зачитат новите правомощия на Европейския парламент. Също така говорихме за външните измерения на сключваните споразумения. Виждаме, че има недостиг на резултати липсват резултати. Затова смятам, че трябва да продължим в нашата работа, да средоточим върху постигането на резултати. Още веднъж благодаря господин министр за това, че вече два пъти се срещахте с нас. И отново подновявам предложението на парламента да работи в тясно сътрудничество с председателството. Това наистина е нашата позиция. Знам, че вие, господин министр, също смятате, че това е важно. Ако работим в тясно сътрудничество, ще постигнем по-добри резултати, отколкото всеки един от нас да работи по-отделно, следвайки собствената си програма и цели. И това, разбира се, въжи за всички институции, за парламента, за комисията, за съвета. Трябва да действаме съвместно, да работим заедно, а не всеки да седи в своето гълче, да си работи по нещо свое. Убеден съм, господин министр, че и вие ще подкрепите този подход, така че заповядайте, господин министр, да споделите приоритетите на литовското председателство пред нас. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати в Европейския парламент, уважаеми представители на Европейската комисия, дами и господа, Литва поема председателството на съвет на Европейския съюз, се правят своята история. И за мен е чест да се намирам тук в тази комисия и да се изказвам пред вас, членовете на парламентарната комисия. За мен е чест да споделя с вас нашата програма в сферата на рибарството. Председателството на съвета на Европейския съюз, особено като четем факта, че вече има 28 държави членки след присъединяването на Харватия. За нас това е историческо предизвикателство, но и е благоприятна възможност. Благоприятна възможност на моята страна да покаже, че една малка страна може ефективно и висококачествено да решава съществуващите проблеми. Също така за нас това е отговорност. Ние се радваме на тази отговорност и сме подготвени за нея. Ние ще, ще се стремим да бъдем един честен посредник, добросъвестен посредник в процеса на преговори. И ще гарантираме включването на всички заинтересовани страни. Ние се стремим да гарантираме едно ефикасно и ориентирано към резултатите председателство, за да можем да постигнем нашите цели – а именно да гарантираме една Европа, която се ползва с доверие авторитет, която расте и която е отворена. Част от предизвикателствата пред е, председателя на съвета, т.е. за мен, е да работя конструктивно и продуктивно с вас, като със законодател и партньор, за да мога, за да можем да гарантираме най-добрите резултати от нашата работа в интерес на нашите граждани. Нашите граждани очакват от нас да поемем водеща роля и да работим така, че да се постигнат реални резултати по такива важни въпроси, като реформата на общата политика в областта на рибарството, както и що се отнася до по-краткосрочни въпроси, особено в сегашната ситуация, която е неблагоприятна за много граждани на Европа. С нетърпение очаквам тясното сътрудничество с вас. Очаквани много натоварена законодателна програма и аз се ангажирам с много тясно сътрудничество с вашата комисия. Първо бих искал да се спра върху по-общите приоритети на литовското председателство. Нашата Шведското председателство е подготвило програма, която се средоточава върху създаването на една надежна, радваща се на растеж и отворена Европа. Това е една всеобхватна програма, която обхваща финансовата стабилност на Европейския съюз, економическия растеж, заетостта, особено заетостта сред младите хора и също така укрепването на единия пазар – както и регионалната откритост и сигурността. Като председател на съвета на Европейския съюз по селскостопанство и рибарство, моята стратегическа цел е да подпомогна създаването на един сектор на рибарството, който да е съвременен, конкурентоспособен и устойчив. Сектор, който ще създава работни места, който ще дава принос за економическия растеж и същевременно този сектор ще допринася и за възстановяването и опазването на рибните запаси. След малко ще спра на подробностите на програмата на председателството, но преди това бих искал да благодаря на моя предшественик господин Саймон Ковени за неговата прекрасна работа и за неговата всеобхвата амбиция да постигне съгласие с ВС по основния регламент за организацията, за общата организация на пазара. Това е едно огромно постижение и това показва какво може да се постигне при наличие на необходимата политическа воля. Това е един убедителен пример на политическа роля и за това бих искал да, благодаря. Също така и докладчиците, госпожа Родас и господин Стивенсън и съответните докладчици в сянка. Искам да благодаря на вас, господин председател, за вашия принос за това забележително постижение. Обеден съм, че ако имаме необходимата политическа воля, ще можем да постигнем същия успех, същите добри резултати и що се отнася до Европейския фонд за морско дело и рибарство. Сега бих искал да се спра на основните конкретни приоритети на нашето председателство в сектора на рибарството и рибното стопанство. Бих искал да обособя два набора приоритети. Първо, да се постигне напредък по Европейския фонд за морско дело и рибарство – това е третата колона на реформата на общата политика в областта на рибарството. И втората група от приоритети се отнася до факта, че в момента навлизаме във второто полугодие и трябва да вземем решение за предложенията за квоти и общия допустим улов за 2014. Бих искал да се спра върху реформата на общата политика в областта на рибарството. Тук нашата цел е да се постигне съгласие с вас по Европейския фонд за морско дело и рибарство. Както знаете, от октомври миналата година ние в съвета подготвихме частичен общен подход. Нашата цел е да постигнем пълен общ подход в съвета още следващата седмица. Това ще ни позволи, когато Европейският парламент е готов, да започне преговори, ние да започнем преговори с цел да постигнем съгласие. кои са най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени в съвета. Първо, критериите за разпределението на финансовите средства от фонда. Обща цел е за всички нас е това да се постигне. Да се постигне това фонда да заработи колкото се може по-бързо. Затова моят стремеж е, е Европейският парламент да гласува за предложението в пленарна зала и започне преговорите колкото се може по-бързо. Вие знаете много добре, че през по-голямата част, а може би през целия втори семестър или второто полугодие, Европейският парламент ще се занимава с различни квоти и общия допустим улов за следващата година. Ще трябва да се вземат четири решения. Първата стъпка, която ще предприемем, е обмен на мнения в съвета през следващата година и съобщение на комисията за възможностите за рибарство през 2014 година. Официалното заглавие на съобщение ще бъде консултации за възможността за рибарство за 2014 година. Разбира се, има много положителни неща, но много неща трябва да бъдат направени. Искам да спомена, че 80% от улова обхваща 41 рибни запаси. ни позволява да знаем какъв е максималния допустим, извинете, максимално устойчив улов за тези рибни запаси. За 60% от тези рибни запаси вече прилагаме рибарство на нивото на максимално устойчив улов за две години напред. Дори сме постигнали този показател две, две години по-рано от първоначално предвидения срок. Целта е до 2015 година системата за максимално устойчив улов да се прилага максимално широко. Ще се постарая да засиля тази положителна тенденция, като продължа работата, извършена от моите предшествениците. Второ, искам да спомена, че броя рибни запаси, за които вече имаме количествено измерими научни данни, се увеличи рязко. Това е много важно, тъй като по този начин разполагаме с данни, които ни позволяват да взимаме решения. Трето, виждаме, че дейностите по рибарство значително са намалели. Това намалява натиска върху рибните запаси в резултат от рибарството и това съответно позволява да се възстановят и да нарастват рибните запаси. Като цяло, рибните запаси в Балтийско и Северно море са в добра форма. Докато в западните иберийски води и в Средиземно море и в Черно море е необходимо да се извърши повече работа с цел да се подобри състоянието на рибните запаси. Процесът на вземане на решения по общия допустим улов трябва да се основа върху три принципа. Първо, необходимо е да се изпълняват дългосрочните планове за управление, там където те съществуват. Второ, да се прилагат пряко и незабавно системата за максималния устойчив улов, там където това ще позволи да се увеличи общия допустим улов. И трето, трябва да сме чувствителни към социално-економическите аспекти, тъй като рибарите трябва да имат поминък, особено в тези сложни времена. Програмата на съвета, що се отнася до общи допустим улов, е следната. През юли Аншуа или Хамсия в Балтийско море през октомври ще бъдат разгледани показателите за общия допустим улов в Черно море през декември и основните показатели за общо допустим улов ще бъдат разгледани през декември. Сега бих искал да се спра на другите предложения. Първо, забраната за изхвърляне на нежелания улов или да и наречения всеобщ регламент. Един от приоритетите на съвета ще бъде изпълнението на забраната за изхвърляне на нежелания улов. Ние очакваме изпълнение на тази забрана и очаквам комисията да внесе необходимите изменения в сега действащото законодателство. Това ще бъде един важен законодателен акт, така че бихме искали да започнем, колкото се може по-рано, да започнем да работим по него. Министрите ще се стремят да постигнат общ подход по това предложение още на заседанието на съвета през октомври. Има също така няколко предложения, целта на които е да се приведе сега действащото законодателство в съответствие с Лисабонския договор. Ние сме готови да обсъждаме с вас предложението за привеждане в съответствие на техническите мерки в Средиземноморието, привеждането им в съответствие с Лисабонския договор. Ще правим всичко, което по силите ни, да включим и други предложения, например за ръкообразните, но времето ни е ограничено и искам откровен да ви кажа, това за нас не е най-важният приоритет. Литовското председателство ще се стреми да работи в тясно сътрудничество с вас и да се гарантира истински диалог по дългосрочните планове за управление. Това е един въпрос, който често е предизвиквал разногласия и дори търкане между съвета и парламента през последните три години. Изцяло разбирам колко сериозен е този въпрос за парламента и за съвета. Плановете за управление са един успешен пример на общата политика в областта на рибарството. Там, къде те се прилагат, рибните запаси са се възстановили и, както представител на прибалтийска държава, искам да спомена примера на треската в Балтийско море. Така че дългосрочните планове за управление са изключително важен инструмент за постигане на устойчиво рибарство във водите на Европейския съюз. Признаваме, деликатността на този въпрос, но също така знаем, че и двете страни са изпълнени с добра воля и че двете страни искат да намерят подходящо решение на този изключително важен въпрос. Да, наистина има някои сложни аспекти. И ние знаем, че не е лесно те да бъдат решени. И освен това, разбира се, трябва да отчетем и решенията на Съда на Европейския съюз по плана за треската. Но така или иначе съм убеден, че решение ще може да бъде намерено. В началото на тази година министрите почти единодушно обявиха, че дългосрочните планове за управление ще останат един от основните елементи в устойчивото управление на рибните запаси и на рибарска дейност като цяло и ще продължат да бъдат също по-важни. При обсъждането на реформата на ОПОР съветът също така се ангажира с работа с парламента и, и комисията с цел да се намери решение, което да отчита правните аргументи, направени и от двете страни, с цел да се улесни изпълнението, подготвянето изпълнението на многогодишните планове като приоритета в новите условия след реформата на ОПО, Ще бъде създадена отделна междуинституционална целева група, за да се занимава задълбочен с този въпрос. Що се отнася до външните измерения, през октомври на заседанието на съвета ще състои обмен на мнения във връзка с подготовката на годишните консултации, ежегодните консултации с Норвегия и подготовката за годишното заседание на ЕКАТ, Международната комисия за опазване на Атлантическата рибатон. Що се отнася до партньорски споразумения за рибарство, основните въпроси тук свързани с Мавритания и Марокко. Във връзка с Мавритания, Председателството с нетърпение очаква решение на парламента дали да одобри или не сключването от страна на Европейския съюз на нов протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мавритания. Ако парламентът не даде своето съгласие на подписване на такъв протокол, Последиците за флотите, които в момента извършват рибарска дейност, този район ще бъдат много сериозни и също така това може да изложи на риск преговорите за нов протокол в бъдеще. Литовското председателство осъзнава, че възможностите за рибарска дейност са намалели и техническите условия на новия протокол са по-стрикни, и че това може да бъде разочарование от економическа гледна точка. Обаче трябва да се отчете това, че тези условия са благоприятни за целите на контрол и опазването. За това бяха постигнати някои подобрения на заседанието на съвместния комитет през февруари и на техническото заседание през юни. Що се отнася до Марокко, Рибарската флота също така очаква с нетърпение – решенията, които ще премахнат пречките пред подписването на нов протокол. Секторът иска да се постигне споразумение колко се може по-бързо. Ние много внимателно следим събитията и хода на преговорите. Така че това беше един кратък преглед на основните приоритети на литовското председателство в сектора на рибарството. Господин председател, за нас това е ново предизвикателство, особено преди това, че програмата включва толкова много аспекти и когато очаквания са толкова високи, очаква се реална промяна в нашата обща политика в областта на рибарството. Тази година, в годината на европейските граждани, трябва да помним, че ние споделяме отговорност за европейските граждани, че трябва да работим съвместно в интерес на всички европейски граждани. Сега на влизаме на финалната права на реформата на ОПОР. И аз с нетърпение очаквам тясно, активно и най-вече ефективно сътрудничество с вас. Аз се надявам, че ние ще се объединим около една обща цел, а именно да изпълним основните ни задачи преди 2014 година и преди парламентарните избори следващата година. Това ще ни позволи да осигурим по-добро бъдеще за нашите морета и за нашите рибари. Господин председател, с удоволствие ще отговоря на въпроси от вас и членовете на вашата комисия във връзка с програмата на Литовското председателство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Аз не се съмнявам, че ще има много въпроси. Най-напред, е, по принцип, взима думата координаторите, но те вече имаха възможност да разговарят с вас, така че ще оставим думата на всички други лица, които искат да се изкажат. Моля депутатите, госпожа Радост. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин министъра за това, че е сред нас и слушах много внимателно вашето изказване. Вие представихте общо цялата си работна програма и благодаря за това убеждение, тази амбиция, която имате за първ път се чува да се говори толкова с ясно за такива дългосрочни планове. Благодаря за което. И в този смисъл искам да припомня, че по време на трилога относно основния регламент, ние се споразумяхме за това, че трябва да бъде съставена една таск форс с представители на трите институции, и мисля, че вие би трябвало да подкрепите тази инициатива, да способствате да я организирате и се надявам, че ще го направите колкото може по-бързо. Тъй като вие току-що изразихте вашето убеждение, казахте, че това е възможно нашето най-доброто решение за моретата и за риболовците. Искам а, отново да ви помоля да се занимаете с въпроса с дълбоководния риболов. Това е изключително важно за групата. А за останалото ми се струва, че вече каза всичко, което е важно и искам да дам думата на колегите си. Благодаря, госпожа Левин. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на министъра още веднъж. Добре дошъл в комисията. Искам да повдигна няколко въпроса във връзка с вашите приоритети. Първо, нека да кажа, че преди малко не казах, че съм докладчик по външното измерение, така че приветствам факта, че във вашите приоритети е гарантирането на споразуменията с Мавритания и Марокко. Искам да ви напомня, че парламента беше пределно ясен по отношение на споразуменията за рибарство, устойчивите споразумения, както те вече се наричат в рамките на новата ОПЛР. Има и някои други принципи, които се споменават. Трябва да има излишък на риба, за да не се вреди на местното население. Освен това трябва да се зачитат човешките права. Парламента много пъти е подчертавал важността на тези два аспекта и ако те не бъдат зачитани, парламента няма да одобри което и е да било споразумение за рибарство за в бъдеще. Искам да задам два въпроса, тъй като не ми стана съвсем ясно. Не разбрах дали ще работите по тези въпроси. Госпожа Родос, между другото, спомена регламента за дълбоководния риболов. Много е важно Европейския съюз да направи нещо тук. Предложението се появи още преди доста време и доколкото знам, съвета дори не е обсъдил предложението, дори не сте на първи етап. Ще повдигнете ли този въпрос пред съвета? Освен това, говорихте за регламента Омнибус, за всеобщия регламент. Казахте за изпълнението на практика на забраната за изхвърляне. Не споменахте обаче забраната в Скагерек така наречената тестова забрана, която би трябвало да се въведе още следващата година. Затова искам да разбера какво се случва в тази връзка. По отношение на ОДУ е и квотите, тази година ще е изключително важна, защото за първи път Европейския съюз ще определи ОДУ е и квотите по такъв начин, че да се постигне целта за възстановяване на запасите на нива над онези, които могат да доведат до максимален устойчив улов до 2015 година. Така че ви желая много успех в тази задача. Трябва да се определят амбициозни нива на квотите, за да може да се постигнат целите, които сме договорили в рамките на институциите. И искам да ви приканя да проявите твърдост, защото ако искаме да постигнем целта до 2015 година, трябва да действаме с много амбиции. И искам да кажа, освен това, че няма как да успеем, ако внесете предложение, което е по-малко амбициозно по своя характер, отколкото вече внесеното. И накрая трябва да почита, че трябва да има напредък и по дългосрочните планове за управление. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Санчес Преседо. Благодаря. Аз е, искам да благодаря на председателството и по-специално в областта на риболова и да пожелая много добре сътрудничество, което е изключително важно, за да започне реформата в сектора на рибарството. Но имам и една забележка относно един от аспектите, това, което е свързано с Мавритания. Парламентът все още не е приел никаква резолюция не, че решението се отлага, а просто липса като че ли на желание да се предаде настоящия протокол на американските власти. Съществуват някакъв дисбаланс в тези отношения, тъй че трябва да се използва времето, което, с което разполагаме, за да може да се решават висящите проблеми. Съвсем очевидно е, разбира се, че идеята е да продължаваме да ловуваме е, и възможностите за риболов е, на Европейския съюз да не бъдат намалявани в е, рамките на един устойчив риболов. И ми се ще съветът да се заеме с нашите така притеснения и да помогне за търсенето на някакво решение в тази област. Благодаря. Господин Стивенсън. Благодаря. Добре дошъл на представителя на литовското председателство. Добре е, че обядвахме заедно в вашето посолство преди няколко дни. Радвам се, че споменахте важността на многогодишните планове, вие сте осмото председателство, което го прави. Предишните седем много обещаваха, но не направиха нищо. Имаше някои, които се опитаха да постигнат нещо, но не го направиха. Какво ще бъде различното в литовското председателство, господин министър? Освен това, Съгласен ли сте с Европейската комисия, че все още има свръхкапацитет в рамките на европейския флот? И ако това е така, смятате ли, че е разумна идеята да се използват пари на данакоплаците, за да се строят нови кораби в Европа? Благодаря. Благодаря. Господин Гасиерро. Господин председател, благодаря ви. Искам да ви приветствам, да ви поздравя и да ви насърча. Да ви кажа, че може да разчитате на нас, на нашата подкрепа, пълна подкрепа на испанските социалисти за да осъществяване на вашите задачи. Аз съм съгласен с вас една малка страна. Може да има и много компетентни е, хора и хора с воля и може да постигне много. Не става въпрос за големина на страната, а за големина на личностите. И в този смисъл вие представихте една много амбициозна програма и мисля, че ще трябва да работим заедно, за да постигнем общите цели – Работихме много с предишното председателство в полза на успеха по редица досиета. И имам една молба към вас. не мога да ви кажа, че ще трябва да се ангажирате повече от вашите предшественици, но вие говорите за социалната, политическата ситуация и проблемите, които се влачат в Европа е заради рецесията, економическата рецесия и според мен заради една грешна политика, която води до повече бедност, до обедняване, до по-малко заетост и възможности. И е, сектор на риболова е изключително тежко засегнат в моята страна. 80% от е, за наечийския, крайбрежния, дребния риболов, който е и най-тежък, много, и който най-много се притеснява за опазването на ресурсите. И именно към този риболов е, ви молим да, е, да обърнете повече внимание на този риболов. Ние подготвихме един проект. Е, става дума и да се помогне и на младите, за да може да се следват поколенията, възрастните да се пенсионират, младите да ги заместят и всичко това в приемствеността на този занаят, който е елемент на богатство на нашите страни, особено средиземноморските. Това е една стара култура, една стана традиция, това са обичаи, навици, до такава степен, че всички европейци искат да отидат в този регион. Така че е, много сме чувствителни към това. И ние, испанците, сме най-големите потребители на риба и затова и на рибни продукти. И когато се говори за закупуване на продукти от риболова и, или продаж, условията трябва да бъдат същите, като тези, които се изискват и за нашите риболовци. Етикетирането не е достатъчно, то не може да гарантира винаги качеството, което търсят потребителите. Зная, разбира се, че вие не можете да извършите чудеса, но ви моля да положите повече усилия в тази област. И накрая, въпросът свързан с Марокко година, година и половина без никакви помощи, древните риболовци е, много трудно преживяват. Има едно неписано правило, което т.е. че не трябва да купуваме риба от другаде. И ние ще окажем пълно съдействие и е, в, ще ви помогнем в вашата работа. Благодаря, господин Галгер. Благодаря, господин президент. Много успехи ви желаем за времето на вашия мандат. Всички ние ще сътрудничим с вас, за да се осъществи вашата програма, която е доста амбициозна. По отношение на дългосрочните планове за управление, вие казвате, че това е инструмент за постигане на устойчивост. И това определено е така. Ето защо е много важно в рамките на базисния регламент да се използва този инструмент. И ако сте честен, ще направите нещо по въпроса. Ние трябва да се притесняваме от това, че имаме 5 годишен мандат и не сме постигнали нищо конкретно. Вие не би следвало да се притеснявате толкова, така че да се надяваме, че нещо конкретно ще се случи и между институционалната специална група ще направи нещо по въпроса. По отношение на вашите отговорности, трябва да кажа, че се надявам, че ще наблюдавате отблизо какво се случва с неустойчивия риболов и с санкциите, защото не можем да позволим на комисията да обвинява парламента и съвета за това, че той не е на наша страна. Вашия предшественик каза пред представителите на комисията, че съвета ни подкрепя. Едва ли ще има съвет, който ще подкрепи мерки за неустойчив риболов. Така че вие като временно председателстваш съвета, направете нещо по въпроса. Освен това, искам да ви поздравя за това, че споменахте за това колко е важно да се отчитат социо-економическите аспекти, защото рибарството много често се осъществява в места, където няма альтернативен поминък. Говорим за намиране на равновесието между економическите интереси и е, социалните фактори и това е нещо изключително важно. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Нямаше други искания за думата, господин тази председател. Вие имате думата. Благодаря. Благодаря ви за всички предложения, въпроси. Взех предвид всичко, което казахте и ще се опитам в следващите 6 месеца е, да работя за осъществяване на това, което поискахте от мен. Нека сега съвсем накратко да се опитам да отговоря на вашите въпроси. Ще групирам въпросите. Госпожа Урике Родост зададе въпрос относно многогодишните планове за управление и между институционалния конфликт, както и е, работната група. Искам да ви уверя, че ще работим в тясна връзка с вас, ще се опитаме да решим всички проблеми. Аз ще подкрепям тази инициатива в съвета и хората от моя екип ще се опитат да намерят най-доброто решение. Многогодишните планове са една от основните цели на реформата и ето защо е изключително важно да се стигне до споразумение и да се решат всички нерешени въпроси. Плановете трябва да се одобрят. Надявам се, че ако се прояви добра воля, ще успеем да постигнем целта. Много предишни председателства се опитаха да решат проблема за който говори господин Стивенсън, мисля, че ние сме в благоприятно положение, защото вече имаме базовия регламент, имаме реформата на политиката в областта на рибарството, имаме между институционална специална група, която ще се опита да постигне компромис и аз искам да приканя уважаемите депутати да участват в работата на тази специална група, за да постигнем конкретните цели. По отношение на дълбоководния риболов. И надзора. Ние следим отблизо какво прави Европейския парламент по темата. Имаше и публично изслушване. ще изчакаме вашите изменения. Съгласен съм, че съвета като съзаконодател следва да даде своя принос за това досие. Искам да благодаря на госпожа Родост и на господин Арсенис за писмото, където те очертават своите притеснения. Литовското председателство ще продължи да провежда консултации с държавите членки. Ще планираме работата си така, че тази тема да се обсъди в съвета. Що се отнася до външното измерение на политиката в областта на рибарството, съвета знае колко е важно то, знае колко е важно да се изпълняват условията, разпоредбите. Тези условия са зададени в базовия регламент за реформата на ОПЛР и ние ще се опитаме да се придържаме към принципите. Що се отнася до Скагерак? Госпожо Лювин, Надяваме се да се стигне до споразумение по време на ирландското председателство това не можа да се случи. Сега искаме да работим така, че да започнем тристранни диалози през есента и се надяваме, че ще се стигне до споразумение. Устойчивостта. Много важна цел. Сега имаме цялостна реформа и се надявам, че ако тя се приложи както е предвидено по график, ние ще успеем да гарантираме устойчивото състояние на запасите. По отношение на споразумението с Мавритания. Разбираме, че техническите разпоредби на настоящия протокол и възможностите за риболов са доста стрикни по своя характер. Условията като цяло не са економически атрактивни. Само, че когато искаме да гарантираме доброто състояние на запасите, трябва да има такива строги мерки. Нека да не забравяме, че нашия флот няма альтернативи в Западна Африка, особено когато става въпрос за пелагичния риболов в отговор на въпроса на господин Стивенсън за фонда, трябва да кажа, че съвета след дълги разговори прие своето решение миналия октомври през 2012 година. И изграждането на нови плавателни съдове не беше включено в допустимите дейности. На следващия етап, след като се появят окончателните позиции на съвета и на парламента, ще продължим разговорите, за да се види кое е приемливо за съзаконодателите и кои дейности могат да получават финансиране по фонда. Що се отнася до дребномащабния крайбрежен риболов, Остава ми само да се съглася с вас. Този риболов е от съществено значение. Той дава поминък на малките рибарски общности и обикновено този вид риболов е устойчив по своя характер. Така че би следвало да го насърчаваме да го подкрепяме всячески и ето защо за тази цел трябва да се намерят средства по фонда за морско дело и рибарство. Дребномащабния крайбрежен риболов е много различен в цяла Европа. И ние трябва да отчетем принципа на регенерализацията. Мисля, че ще постигнем напредък по всички тези досията, стига да работим заедно и да търсим компромиса. В заключение, още няколко идеи относно скумрията. Съвета следи какво се случва в последните години и е разочарован че не успяваме да намерим решение, макар че всички виждаме, че скумрията е обект на свръхулов. Ако трети държави обаче не ловят риба по устойчив начин, ние можем да предприемем други мерки, можем да предприемем търговски или други санкции – легализирането на подобни мерки е в ръцете на комисията. Бих искал да ви уверя, че съвета следи отблизо какво се случва с комрията и следващия понеделник сме поканили комисията да ни предостави последната информация по темата. В заключение, искам още веднъж да подчертая, че по време на своето председателство Литва винаги ще се допитва до Европейския парламент, ще зачита ролята му на участник в законодателния процес, искаме да участваме в конструктивен диалог, за да постигнем най-добрите резултати, като естествено работим в дух на сътрудничество. Alguna otra intervención? Alguien quiere... Благодаря, господин председател, <clears throat> за вашето изказване, за направените забележки, уточнения, но дали има някой друг в залата? Не. Благодаря ви отново. И се надяваме, че това взаимно е, желание за сътрудничество ще бъде изразено в действителността. Благодаря ви още веднъж. cuestión antes de que, según el orden del día, y esta mañana me despisté yo. И така, тази сутрин не приехме протокола от е, съвещанието от края на май. Минахме на гласуването и просто забравих да гласуваме този протокол. Така че ако няма възражение, да считаме, че е прият. И сега предвидихме съвещание с госпожа Мария Даманаки, което съвещание ще се състои при затворени закрити врата и е, тя обаче ще дойде към 4,5. Така че има е около 25 минути. Ако искате да си починете, да пиете едно кафе, да излезете. Господин Ивелин не е тук, иначе може да промени малко дневния ред и да приемем нещо междувременно. И тогава ако искате, наистина може да работим по други въпроси, докато дойде госпожа Даманаки. Има един пръв обмен на мнения. Muchas gracias, presidente. Yo no tengo ningún inconveniente. Да, няма да има проблеми. Да Добре, съгласен ли сте да разгледаме точка 11? Казва председателя. Няма никой от комисията, за съжаление. Ще трябва да изчакаме. Следваше дума за а, изменения. Обмен на мнения по определени промени. Вече с комисията сме говорили, ако смятате, че комисията задължително трябва да е тук, добре, но става дума за някои изменения, комисия. Иска се все пак да чуя госпожа Тома, Петра Леви и други колеги. които да представят някакви забележки по тези изменения. Грация, сеньор Santepeseo. Сеньора Томас. Благодаря, госпожа Тома. повече. Така, има два въпроса. Теоретично всички депутати би трябвало да са тук и да се проведе този дебат по дневния ред. Вярно е, че дебатът по измененията не изисква задължително присъствието на човек от комисията, така че бихме могли да продължим по тази точка. Както кажете. Seguimos. Yo no sé, pero el problema que puede haber para los enmendantes es que quizás el texto de las Не знае дали има някакъв проблем за докладчика. Текстът не беше тук, когато беха внесени измененията. Може би автор на измененията да не разполагат с този текст. Това може би да бъде някакъв проблем. И да се наложи да отложим за по-късно тези въпроси. Е, е, добре, няма да си осложняваме живота и ще се съберем отново, за сега ще прекратим. В 16.25. Благодаря на всички. Много се радвам отново да съм тук, тъй като имаме доста малко време. Веднага по конкретните въпроси. Първо искам да кажа за крайните срокове за аквакултурите. Това е една от темите, която е особено важна за вашата комисия. Бих искала да уточня, че секторът на аквакултурата е сектор, който според мен заслужава нашата подкрепа. Смятам, че устойчивата аквакултура ще ни позволи да отговорим на нарастващите потребности от храна на населението. Секторът на аквакултурата може да осигури на европейските потребители висококачествена морска храна, отговаряща на високите стандарти. Също така този сектор може да подпомогне растежа и създат на работни места, както в крайбрежните общности, така и вътре в територията на страните. Виждаме нарастването на сектора през последните 10 години и като приоритет трябва да намалим бумащината, да упростим процедурите, без обече да подкопаваме стандартите за безопасност и здраве. Необходимо е да осигурим възможност за развитие на аквакултурата, обаче без да накърняваме състоянието на околната среда и най-вече качеството на водите. Необходимо е аквакултурата да стане един конкурентоспособен сектор в редица държави членки. Вече виждаме пример на един сектор на аквакултурата, който съчетава и растежа, и устойчивостта. Стратегическите насоки за развитие на аквакултурата, прияти от комисията през април, предвиждат насърчаване на устойчивата аквакултура и сега задължение на всяка държава членка, и това е нещо ново, че всяка една държава членка ще изготвя собствен национален план, т.е. ние молим държавите членки да изготвят национални планове, отразяващи техните конкретни силни и слаби страни, включително и предизвикателства. Разбира се, комисията ще продължи да координира националните дейности и ще насърчава и ще координира обмена на най-добри практики и ноу-хау. Обаче държавите членки ще трябва да подготвят тези национални планове и финансирането ще се основа върху върху тези национални планове. Т.е. ясният национален план ще бъде условие за получаване на финансиране и за увеличаване на финансирането за аквакултурата. Ние очакваме, че във бъдещия фонд ще има отделно бюджетно перо за аквакултурата и се надявам, че това ще позволи да отговорим на изискванията на сектора. Сега по втората точка искам да ви информирам за ситуацията с сега водещите се спорове във връзка с запасите на треска и скумбрия. Извинете, херинга и скумбрия. Първо за херингата. И искам да ви кажа, че Фарерските острови възпри едностранно увеличиха своята квота. Това е едностранно решение. Те напуснаха маста на преговорите и решиха да увеличат собствената си квота с 145%. 145%. Докато другите крайбрежни държави, всички, включително Исландия, Русия, намалиха, и разбира се Европейския съюз, намалиха своите квоти с 23%, като реакция на лошото състояние на рибните запаси. Това е което се случи. За да убедим Фериорските острови, че тяхното решение е неприемливо, комисията официално уведоми компетентните органи, че страната ще бъде категоризирана като страна, която поддържа неустойчив риболов и съответно ще има промени в търговското споразумение, ако Фарерските острови не коригират ситуацията до един месец. Един месец след това получихме отговор компетентните органи на Фарерските острови, което те заявявах, че нямат решение да променят своето решение. Предполагам, че сте се запознали с тази кореспонденция. По този начин моите служби не бяха убедени от аргументите, предложени от Фарерските острови. За това започнахме да прилагаме инструмента за търговия. И искам също така да ви и информирам, че датският министр по рибно стопанство, но също така и министър на външните работи на Дания, дойдоха да срещнат с мен и те предложиха на комисия да посредничат при намирането на решение чрез преговорите. Разбира се, с благодарност приех това предложение, тъй като винаги съм смятала, че търговският инструмент е средство, което трябва да се използва само когато всички други възможности са изчерпани. Обаче от тогава не сме получили никаква положителна реакция от Фарерските острови, въпреки всички усилия положени от компетентни датски органи. Те положиха усилия, но без резултат. Затова нямах друг избор, освен да дам указания на моите служби да ускорят процеса за приемане на търговски мерки. Така че тази процедура според мен ще бъде финализирана след около една седмица. Така че ще вървим към окончателно решение и ще приложим мерките на търговския инструмент. Сега по скумрията. Проведох обмен на мнения през миналия месец с исландския министр по рибностопанство. Информирах вас за това и за съвета и информирах съвета за това. Също така сметнах, че беше важно да се даде възможност на новото исландско правителство да анализира ситуацията и по възможност да избегне прилагането на търговски мерки. Не получих никакви положителни сигнали до този момент от Исландия. Затова дадох указание на моите служби да подготвят предложение на колегията на комисарите с цел страната да бъде категоризирана като страна, която позволява неустойчив риболов. В този случай Европейският парламент ще бъде надлежно информиран за всеки един етап от процеса и възнамерявам да финализирам този процес до началото на лятната почивка. И подобна е ситуация с кумбрията. И що се отнася до Фарерските острови и същия режим се прилага към тях. Така че това е по този въпрос. Господин председател, уважаеми депутати, наблюдаваме напредък при реформирана на нашата политика. Постигнато е политическо споразумение между трите институции. Зададени са много амбициозни цели, така че общата ни амбиция за по-устойчива и по-гъвко реагираща обща политика в областта на рибарството е на път да бъде постигната. Разбира се, прилагам всички усилия да улесня постигането на ново споразумение между парламента и съвета по въпроса за многогодишните планове. Обсъждах този въпрос с литовското председателство. Е. И възнамерявам да напиша писмо. Вече то е подготвено. То ще бъде изпратено утре писмо до литовското председателство. Моля литовското председателство в съответствие с декларацията, подписана от трите институции, да се продължи работа и тази целева група на високо ниво, която възнамерявам да създадем, да бъде съставена, за да се потърсят нови решения. Мисля, че можем да приложим нашите идеи за улесняване на процедурата но трябва да получа потвърждение от литовското председателство за това, че те са готови да се постига напредък. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега госпожа Родост, господите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че се срещате с нас. Благодаря ви и за писмото, което ще изпратите за плановете за управление. Тук що се срещнахме с литовския министр, представител на литовското председателство и обсъждахме създаването и то максимално бързо на целевата група. Останахме с впечатление, че министърът прави сериозни усилия, що се отнася до многогодишните планове за управление, защото той признава тяхното значение за рибарите – изривните запаси. Искам да задам въпроси по другите теми, особено по аквакултурата. Има ли някакъв крайен срок? Има ли предвидени някакви допълнителни средства? Има ли някакви крайни срокове за създаване на фонда? И вие също така казахте, че вие бихте искали или че ви очаквате да има отделно бюджетно перо за аквакултурата задам си въпроса. От коя бюджетна година ще започне да съществува това перо? Тук още обсъждахме бюджета и като че ли нямаше предвидено отделно бюджетно перо за аквакултурите. Какво може да бъде направено? Сега за скомбрията Наистина тук нещата са много сложни, особено тъй като, доколкото знам, има сериозни противоречия между Фарерските острови и Дания. Нещата излизат много извън рамките на въпроса за самата скумбрия. Просто се разраства един огромен политически конфликт в Дания, поне това е, което аз знам. Оттам и въпросът ми. Какво ще се случи, ако процедурата доведе до прилагане на таковски мерки? Дали може да ни предоставите повече подробности? Дали имаме всички инструменти, които да използваме? Да, аз съм съгласна с вас, че трябва първо да бъдат изчерпани всички възможности, преди да се приложат таковски мерки, но от друга страна, очевидно, виждаме един сериозен политически конфликт, така че бих искала да знам какво означава точно и в подробности тази процедура за прилагане на търговски мерки. Благодаря ви госпожо Родест. Госпожа Левин. Благодаря. Господин председател, благодаря и на госпожа комисаря за това, че дойде тук, за да обсъди тези важни теми с нас. Мисля, че резултатите, които ще се постигнат във връзка с основния регламент ИСИФИ за аквакултурите, са нещо важно и трябва да следим какво ще се случи, тъй като се засяга и нашата зависимост от аквакултурите като средство за изхранване, за фураж. Ако ще използваме рибно брашно, за да изхранваме аквакултурите, ние няма да имаме достатъчно риба, за да изхранваме нашето население. Заблуждавате се всъщност ще отиват 3-4 пъти повече риба за изхранване на аквакултурите, отколкото аквакултури ще има за изхранване на хората. И трябва да се внимава по отношение на използването на протеини за рибата. Що се отнася до Исландия и Фариорските острови, ние гласувахме за тези търговски санкции. Положението не е добро искам да повдигна един въпрос. Моето внимание беше насочено към проблема от страна на шведски колеги и колеги от Северния съвет. Северния съвет проявява голямо притеснение, загрижене и искат да се намери решение на проблема. Те смятат, че естествено ще ставаме свидетели на колебания в рибните запаси, колебания, които ще продължават дълго заради измененията в климата. Това е аргумента, който използват Исландия в Фарелските острови. Само, че в глобален план трябва да разгледаме въпроса какво става с измененията в климата и как точно ще мигрират рибните запаси. Те може и да отиват още по-на север, поради разликата в температурата на водата. Така че, вероятно, става въпрос за глобален проблем и ще трябва да видим какво ще се случи, защото ще се стига до конфликти. Ние споделяме своите рибни запаси с съседни страни. Фарерските острови и Исландия са съседни страни на Европейския съюз. Колегите от Северния съвет препоръчват да седнем на една маса и да обсъдим нови параметри за разпределяне на риболовните възможности. И предлагат да се отчита историческия улов, но и всички тези аргументи, които се лансират от исландците и от фариойците, именно времето, което се прекарва в различните риболовни зони и така нататък. Това ще бъде първата стъпка за намирането на решения, именно да се седне на една маса и да се изтъкват научни аргументи, защото ние в крайна сметка споделяме тези запаси. Те не принадлежат на Шотландия, Ирландия, Исландия или на Фариоските острови. Споменавам този проблем. Не знам дали госпожа комисаря е чувала нещо подобно от колегите от Северния съвет, но мисля, че това е идея, която трябва да се вземе предвид сериозно. Благодаря. Благодаря, госпожо Лювин. Сега господин Стивенсън. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че дойде при нас. С голям ентусиазъм чух, че предлагате конкретни действия и подобно на Урик и Еродост, бих искал да ви помоля да ни кажете какво биха означавали тези търговски санкции. Те означават, е, че ние можем да налагаме санкции само във връзка с е, проблемните запаси, именно херингата и скумрията, или може да има нападение във връзка с е, всички запаси в нашите зони. И във връзка с казаното от госпожа Лювин, ние всъщност водим безкрайни разговори с фариойците и исландците. Аз отидох в а, Торсхаун, столицата на фариойските острови и проведох една истинска фариойска битка с самите фариойци. Ние сме имали много възможности да чуем какви са техните аргументи. Те твърдят, че рибата е в техни води в продължение на 16 седмици, една четвърт от годината и ето защо периодците смятат, че имат право да улавят 3 четвърти от запасите. Тези аргументи са просто смешни, нелепи. Времето за разговори отмина. Комисията каза какво се е случило с предложението на дъчаните, то също не е проработило, така че аз смятам, че комисията трябва да действа категорично и да вразуми тези хора. Искам да разбера какво точно ще се предприеме и какви ще бъдат стъпките. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън, господин Галахар. И аз искам да приветствам госпожа комисаря. Искам да благодаря за това, че споделихте вашето виждане по много теми. По отношение на насоките за аквакултурите трябва да кажа, че ставаме свидетели на положително развитие. Аз не мога да говоря за други страни, мога да говоря за моята страна. Твърде много време отнема от времето на улова до пускането на рибата на пазара. Говорите за безопасност, естествено важен аспект. Сигурността на морската среда е важна. Естествено всички ние искаме да произвеждаме риба изкуствено, ако мога така да се изразя, в рамките на аквакултурите, но не трябва да вредим на околната среда. Един доклад от Ирландия наскоро показа, че области, в които има отглеждане на аквакултури, не се славят с а, кой знае какъв а, голям ефект върху риболова като цяло. Така че аз смятам, че трябва да се следи онова, което се случва в основните области на, на риболова и на аквакултурите. Освен това, бих искал да приканите държавите членки да използват принципа на едно гише. Вместо да има различни министерства и департаменти, трябва да има едно министерство, което да отговаря за цялата тази дейност. И би следвало това да се случва в рамките на 12 месеца най-много. Сега процеса отнема години. Ако искаме да решим проблема с безработицата в Европа, можем да го решим само като използваме частния сектор. Само, че частният сектор не инвестира в проекти, които не могат да бъдат осъществени бързо, скоростно. Естествено, трябва да има санкции при нарушение, но частният бизнес създава работни места. Това трябва да се подчертае. Нашето собствено председателство постави ударението върху устойчивостта върху растежа, върху работните места, така че ви моля, госпожо комисар, да следите развитието. На второ място по отношение на скумрията, вероятно аз съм най-големия критик сред всички нас на това защо не предприехме действия по-рано. Дори на този етап обаче аз съм готов да приветствам предприятите стъпки. На първо място по отношение на херингата увеличението с 145% нулово, това не може да е бъдещето на устойчивия риболов. Русия, Европейския съюз имат намаление с 23%. Така че трябва да се предприемат действия и разбира се, не ме очудва факта, че датското правителство вече се намесва. Така че Бихте ли ни казали и в отговор на Струен Стивенсън, какво точно ще се случи тук? Вие имате възможност да въвеждате санкции във връзка с всички запаси, не само по отношение на херингата. Защото ако се въведат санкции само по отношение на херингата, няма да има такова голямо въздействие. Същото въжи и за скумрията. Току-що се върнах от Исландия. Ако аз бях исландски министър, щях да правя същото, което правят исландците. Това означава голям просперитет, този е, улов на скумрия. Има огромно увеличение от 20 000 тона. В миналото сега увеличението е 3-4 пъти. Това е източник на доходи. Така че искам да разберете, като вие бяхте в Исландия, срещнахте се с финансовия министр, с премиера. Ще се случи ли нещо? Аз мисля, че няма да се случи нищо, така че не чакайте по-дълго, отколкото е необходимото. Казвате на Исландия какво ще се случи, давате им един месец и след като е изминал месец и не се е случило нищо, налагайте санкциите. Защото аз като бях в Исландия, те ми казаха, че няма начин да се направи каквото и да било. И се каза, че никой няма да им позволи да предприемат такава мярка в а, е, Исландия. Ами нека да тестваме, нека да проверим на какво са готови. И им кажете какво точно ще включват тези санкции. И аз искам да разбера какво точно ще включват. Исландците ще бъдат много доволни, ако санкциите са свързани само с, с комрията и с херингата. И накрая по отношение на многогодишните планове, ние се срещнахме с литовския министр преди малко и трябва да кажа, че има един голям провал. Пет години разговаряхме и няма никакъв напредък по отношение на многогодишните планове. Така че тази специална целева група е нещо добро. И още преди вие да чуете от самия министър какво смята той, аз трябва да ви кажа, че той подкрепя идеята и освен това отиде още по-далеч. Каза, че иска да се гарантира, че членовете на нашата комисия трябва да участват в специалната работна група. Благодаря. Yeah, thank you so much. Благодаря. Английски. Само искам да добавя нещо към това, което казаха някои от колегите. Вие не споменахте на, за незаконния, необявен и регламентиран риболов. Има прецеденти на включване на нови страни в списъка. Бих и се опитам каква е сега ситуацията, какво може да се направи, какви са очакванията към този списък на страни и списък на кораби и дали има някакви промени в това отношение. Благодаря. Благодаря, госпожа Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар, за този диалог. Най-напред, по отношение на аквакултурите, искам да обърна внимание, че общата политика в областта на рибарството, така както е реформирана, изясни какви са затрудненията и рамките на устойчивия риболов. А и едновременно с това за аквакултурите ние не навлязохме по същество на този въпрос, какво трябва да бъде устойчивата аквакултура. И мисля, че Трябваше да се прави разграничаване между различните части на аквакултурата, защото алга културата, облежането на миди, на водорасли и други не са същи, същи условия, така че може би ще трябва да се прави едно разграничаване между тези три дейности. най-напред искам да се присъди към това, което каза Изабела Олин. Действително съществува тази проблематика, за, която се отглеждат риби в затворни пространства. Е, храненето с животински брашна съставлява сериозен проблем. При всички положения това не решава проблема с а, водните ресурси, с а, рибните ресурси. Освен това, съществува сериозен проблем, а, свързан с концентрирането на риб, рибовътството. Всъщност има някои фьорди, които са напълно разрушени поради тези причини и тази концентрация води също и до по-голяма чувствителност, по-крехка среда и всъщност се тъпчат рибите с антибиотици, с пестициди и така нататък, всякакви вещества, които са много спорни по отношение на, на, на устойчиво рибовътство, така че мисля, че трябва малко да се задълбочим по този въпрос. А освен това за втората тема, която беше поставена, т.е. Е, става дума за скумрията, и това са проблеми, които може би са свързани с, с, с, с съседни страни, но те са много важни, защото касаят ресурсите. Това са въпроси, свързани с приоритети, които ни установихме в вашата политика в областта на рибарството. И ако в едно и, едно и също пространство ние сме принудени, както днес, да не споделяме критериите, за лов, улов от тези ресурси, разбира се, че има сериозни така, напрежения, нелоялна конкуренция. При всички положения има изкривяване на конкуренцията и това създава цяла поредица проблеми. Така че смятам, както каза и господин Галагер, има две решения. Първото санкции, и то бих казала веднага, но няма смисъл да го казвам, именно защото от тази комисия те се изискват отдавна. И второто решение, ако ми разрешите, ако правилно съм разбрал текстовете на Европейския съюз, през 2014 година ще трябва да предоговорим, да договаряме споразуменията за партньорство в областта на риболова с държави, които не са членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия и други. И може би в този момент именно, не че не трябва да наложим санкции по-рано, но е съвсем ясно, че е, това трябва да ги принуди да действат по-бързо в е, посока по-различна от тази, в която те действат на известно време. Но при всички положения това нещо трябва да ги накара да се поразмислят и ако правилно съм разбрал правилата на играта, разбира се, всяка година комисията а, сама решава това а, тези проблеми между Европейския съюз и тези страни, но през 2014 година парламента също ще участва в решаването на споровете, така че мисля, че това ще бъде добър повод, по който трябва да се възползваме. Благодаря. Грация, сеньор Тома. Сеньор Гарсия Ерро. Благодаря, госпожа Тома. Господин председател, благодаря ви. Госпожо комисар, бъдете добре дошла. Както винаги. И както моите колеги изказаха притеснения. Аз се присъединявам към това, което каза колежката преди мен. Имаме много амбициозни планове, действително. В същото време економическите ресурси се ограничават а, само до фондовете. А, имаме един фонд, който по-настоящен по-зле се захранва. Значи по-малко пари, повече амбиция, повече цели и повече проекти с по-малко средства. Мисля, че това е важно. Мисля, че е важно да се изработят планове за аквакултури, виждаме, че хората са много по-чувствителни, когато става дума за определенето на крайбрежния, дребния занечиски риболов и не съм съгласна, че има прекомерна експлоатация <clears throat> и недостатъчна консумация. Виждаме, че тези продукти са добри за здравето на, на населението и трябва да се препоръчват например, продуктите от риболова, което, разбира се, придава своето значение и на крайбрежния риболов. И за да се върна на аквакултурите, аз е, имах възможност да, да наблюдавам голямо разнообразие на ситуации, Следователно, гаранциите за качество са изключително важни за потребителите. Аз а, искам, ако може, да има едни, едни и същи показатели във всички страни, критерии. Не искам да, разбира се, да цитирам никой. Бях много доволна да установя, че много проблеми се решават. И, откровено казано, бих предпочел риба от определени рибни полета и не от други. Всичко зависи кога е уловена рибата, откъде идва и така нататък, но де-факто съществуват и проблемите за общата Нали, политика в областта на, рибарството. Говорихте ни за плановете, за... но след това има и други ограничения, които ни гарантират необходимата сигурност. Откъдето и моят въпрос. Не трябва да забравяме, че проблемите свързани с екологията, които се причиняват, са много по-чувствителни, отколкото от е, други сектори на човешката дейност. Мисля, че е възможно също да се прилагат е, правилата, да се прилагат санкции, но ще трябва да има повече ресурси. Иначе имаме чудесно законодателство, но ако няма средство тя, то да бъде налагано и да бъде прилагано, всеки ще продължи да прави каквото му харесва. Трябва да се намери някакъв баланс. Плановете за аквакултурата са изключително важни за устойчивото експлоатация на ресурсите, със съответните гаранции за хранителната мрежа, ресурсите проистичат от един същ фонд, но той е вече толкова ограничен и урязан, че е, нямаме чувството, че ще се промени за в бъдеще. Знаеме как ставаше в началото с е, бюджетът от, е, за периода 2013-2020 едва ли ще може да направим, да постигнем очакваните резултати предвид е, големите амбиции. Може би да съм сбъркала с изчисленията, но мисля, че ще трябва да се откажем от други също така важни, е, например борбата срещу незаконния риболов, изхвърленията на риби, да, да не се разрешава рибата се превръща в е, рибно брашно, защо фонда не е достатъчен. Благодаря, госпожа Гарсиеро. Аз искам да кажа нещо съвсем кратко, госпожа комисар, по два въпроса. Не го направих, когато ви пожелах е, добре дошла. Вие за първ път идвате в нашата комисия след политическото споразумение. Но искам да призная в, е, пред всички тук, усилията на комисията за постигане на споразумение. Мисля, че всеки трябваше да отстъпи все пак от своите позиции, за да може да се постигне някакво споразумение. Това означава, че може да работим заедно и това е много хубаво. А, иначе, що се отнася до плановете, имахме днес обмен на виждания с председателството, с министъра и те очевидно са председателството се е заело да работи сериозно по тези планове. Имаше идея да се състави работна група и бих искал да знае какво може да позволи още да работим още от сега и как е, конкретно може да приложим тази воля да се деблокира ситуацията, която отдавна е, е блокирана аз съм... няма да ви разочаровам. Има два основни аспекта. Първо, като говорим за споразумението, споразумението с Марокко. Говорихме за предоговаряне на споразуменията и ми се иска да зная какво е вашето виждане в това отношение. Може ли да се постигне някакъв, е, някакво споразумение, ново споразумение. Освен това, споразумението с Мавритания Имахме възможност да говорим формално за позицията на комисията по повод това споразумение. Бих искал да зная, да ви чуя, дали комисията има намерението да направи нещо преди пленарното. Какъв е вашия анализ? Има ли възможност за сближаване на позициите? Просто ви го казвам като докладчик. Аз имам позиция, която е определена, дали е възможно да се прекрати това споразумение, защото не се прилага, дали ще предложим нова смесена комисия. Изобщо по-настоящем, какво мисли комисарката в тази област и изобщо каква е позицията на комисията. И преди лятната почивка ми се ще е да знае каква е вашата позиция, за да може ние все пак да приемем нашата позиция преди пленарното, където ще си говорим по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Ще се постарая да ви дам отговори. Първо ще говоря за аквакултурите. Нашата цел е да получим плановете за управление от държавите членки до края на годината или най-късно трябва да ги получим тези национални планове за управление, заедно с досиетата, които идват при нас за финансиране на държавите членки, така или иначе финансирането е свързано с тези планове за управление, защото искаме да гарантираме това, че проектите за аквакултурите са устойчиви. Искаме също така да сме сигурни, че всички тези проекти и всички тези заявки за финансиране са съвместими с законодателството на Европейския съюз, включително и това за околната среда, обществено здравите и нататък, така че това е наобщо как ще работим. Разбирам, че вие сте загрижени за аквакултурите като цяло, особено за месоядните видове. Искам да ви напомня, че половината от нашето производство идва от миди и други подобни продукти и произвеждат се също така много е, видове, които не са месоядни, като шара, например. Що се отнася до месоядните риби, разработихме нови методи за подобряване на консумацията, на потреблението. Ще получим проучвания и вече получихме проучвания, които посочват, че се намалява съдържанието на рибни продукти в храната за сьомката и други рибни видове. Така че ние ще предоставим стимули чрез финансиране за проекти, които могат да ни дадат идеи за това как да намалим този проблем. Много добре разбирам вашата загриженост. От друга страна искам да ви кажа, че сега след влизането сил на забраната за изхвърляне на желание улов, можем да помислим по-добре как да произвеждаме рибено масло и рибено брашно, необходимо за захранване на аквакултурите. Също така да използваме прилува. За целта има някои новаторски проекти в Европа и мога да ви дам конкретни примери, ако ни остане време за използването на прилова и остатъците. Между другото, има една много добра програма в Испания. Да се използва това, което остава от преработката на риба с цел да се произвежда рибено брашно. Не казвам, че няма проблем, но от друга страна трябва да сме реалистични, защо трябва да разберем, че Европа не е изолирана – Живеем в един отворен свят. Внасяме много, особено, що се отнася до аквакултурите, продуктите на аквакултурата. Нашите граждани потребяват вносни продукти на аквакултурата 60-70%. В момента нямам съвсем точна цифра, но 60-70% от общо потребление идват от трети страни, където аквакултурите, производството на аквакултури се увеличава с темпове 10% годишно, а нашите аквакултури, нашия сектор, който е най-добър в света, е в застой. Така че наистина мога да разбера Вашето искане да гарантираме устойчивостта на аквакултурите и точно това е заложено в нашите насоки, така че ще работим заедно с вас, за да намерим решение. Обаче съм абсолютно убедена, че не можем да избегнем този път. Трябва да увеличим продукцията, можем да го направим и това може да бъде направено по устойчив начин. Това е нашата цел. Така че това е за аквакултурите. Сега искам да премина към търговските инструменти и да ви предоставя допълнителна информация, както вие ме помолихте. Откакто влязох в длъжност, наследих тази ситуация с тези споразумения и спорове за крайбрежните зони и проблемът с Исландия и Фаровските острови и техните едностранни решения. Искам много ясно да ви кажа, Европейската комисия никога не е отричала, че трябва да предоговорим техния дял, тяхната квота. Откакто влязох в длъжност, обсъждаме това и може би спомняте, че обсъждахме това заедно с вас в тази комисия. Аз бях тук, аз ви информирах за това какво случва при преговорите, че ние сме готови да увеличим нашето предложение, че сме готови да преговаряме, така че това не е въпрос, защото ние го преговаряме в контекста на споразумението за крайбрежните зони и това става вече от 3 години. Това, което се случва е, че ние увеличихме нашите предложения, що се отнася до скумбрията, мога да ви кажа, че ние удвоихме нашето първоначално предложение. Удвоихме го. Защо? Защото аз признах, че трябва да отчитаме не само данните от миналото, но също така това, за което вие говорихте, промяната в климата и много други съображения. Какво случат с всички тези усилия? Те решиха едностранно да си определят квотите. И що се отнася до Херингата и Фарелските острови, искам да подчертая, че за мен е много сложно да работя по този въпрос. Искам да ви информирам за това, че Фарерските острови просто напуснаха масата за преговори. Те дойдоха всички страни. Бях там не само Европейски съюз, Норвегия, Русия. И Веровски този ви казаха, нямаме намерение да обсъждаме, напускаме, чао, чао, сами ще си определим квоти. Така че просто нямаме никаква възможност за преговори по този начин. И след като казах на тях, че ще използваме търговските инструменти, аз се срещнах с датските министри, приветствах тяхната инициатива за намиране компромис. Аз обясних, че това, което ни очакваме, тъй като увеличихме нашето предложение, просто насрещно предложение от тях. Насрещно предложение. И това никога не се случи. Чаках и чаках и чаках и може би си спомняте, че тази комисия имаше много настойчиви гласове. Много бях критикувана от вас за това, че има изоставане от сроковете, че има забавяне, но аз се постарах да изчерпя всички възможности и дори сега, преди финализирането на процедурата, защото процедурата вече е започнала, аз не мога да спра, но има определено време, така че преди да се финализира процедурата, аз им казах, Елате, обърнете се към нас в комисията с насрещно предложение, за да започнем нов кръг преговори, за да постигнем компромис. И те не дойдоха. Те казаха, че ще ни съдят и какво ли не. Те започнаха да ни заплашват. Просто не ми се иска изобщо да правя коментари. Просто искам да ви обясня колко е сложна ситуацията. При все това аз осъзнавам и вие също трябва да осъзнаете, че този конфликт има политически измерения. Да, така е. Има политически измерения. Това е свързано и с политиката на Дания, това е свързано и с нашата международна политика, но какво можем да направим? И затова бяхме много предпазливи, що се отнася до прилагането на търговските инструменти, но вече започвам процедурата за херингата. Що се отнася до свързаните биологични видове, както знаете, има такава разпоредба в нашия търговски инструмент, така че ние работим и по този въпрос и проучваме всички възможности. Така че тази възможност също се разглежда. Сега за скумрията. Проведох обсъждане с новото исландско правителство, а Що се нася до Фероските острови, те напуснаха преговорите и за скумбрията. Просто казаха, че не искат изобщо да преговарят. Що се отнася до Исландия, както вече споменаха, ние удвоихме нашето предложение с комприята и очаквахме тяхната реакция. Когато обсъждах нещата с новото правителство, искам искам да ви кажа, аз им предложих да се обърнат към нас на срещно предложение и получих обещание, че ще може да има нов кръг от преговори. Обаче нищо не се случи. Те казаха, че като цяло те биха искали да имат устойчив риболов, но реално нищо не се случва. Така че отново аз нямам никаква възможност да действам. Така че това, което сега правим е, че ние обсъждаме нашето предложение вътрешно и става дума за нашето предложение с Кумбрията, както към Исландия, така и към Фариовските острови. И отново тук отчитаме проблема с свързаните биологични видове. Така че това е нещо, което трябва да решим и се надявам и очаквам и мисля, че окончателното решение на комисията ще бъде взето преди, преди лятната вакансия, така че мога да ви обещая, че парламентът надлежно ще бъде информиран по този въпрос. Във всички тези процедури. Ние работим съвместно с Норвегия. Аз съм в контакт с нашите норвежки колеги, с норвежкото правителство. Имаме споразумение за това. Бихме искали да направим нещо преди края на този риболовен сезон. Не искаме този риболовен сезон да приключи с свръхулов. Да, ние можем да говорим следващата година, но може би това ще бъде вече твърде късно. И също искам да кажа, че не мога да чакам нови научни данни, консултации. Аз не мога да чакам до октомври, когато получа нови научни данни и консултации, когато вече ще приключи този риболовен сезон. Така че искаме да постигнем предък преди края на този риболовен сезон. Така или иначе, това ще бъде предмет на преговори, както говорихме. Следващата година ще обсъждаме нашите споразумения с Исландия, с Норвегия, с всички заинтересовани страни, но се надявам, че до тогава ще имаме също така напредък от тези две страни за да постигнем споразумение. Това е нашата цел, да имаме споразумение. Също така да признаем техните идеи, техните права, но на разумна основа. И разбира се, само като резултат от преговори. Така че това е за търговски инструмент. Това е много деликатна ситуация от политическа гледна точка. Така че, ако имате някакви идеи, моля, обърнете се към мен сега, защото аз разбрах от някой депутат и може би има определено нежелание. И ако това е така, моля, кажете. Защото ние сме преминали. Ако преминем през всичко това, ако финализираме процедура, ще бъде много късно да ми подавате вашите идеи, да ми казвате каква е вашата позиция. Сега за многогодишните планове, да, разбирам вашата загриженост. И също така разбирам, че проблемът не търпи отлагане, решението на проблема не търпи отлагане. Искам да кажа, че вече се подготвят някои многогодишни планове, но не всички те ще бъдат прияти. Аз настоявам, или може по-скоро трябва да кажа, ще положа всички усилия да убедя литовското председателство, че трябва да създаде тази целева група и се надявам, че тя ще бъде формирана преди лятната вакансия. Това е моята надежда. Литовското председателство вече съгласи, но все пак между получаване съгласие и конкретния резултат има разлика, така че всички ще трябва да работим съвместно, за да можем да постигнем нещо реално. Сега за незаконния, недеклариран и не регламентиран риболов. Вече ви информирах за нашия график, така че, както си спомняте, в нашия график има три страни, които остават първия списък и Надявам се, че до края на годината ще предложим конкретни мерки по тях. Това са трите страни, които не сътрудничат. От друга страна, до края на годината мога да ви предоставя имената на страните, които ще получат жълт картон. И тези страни сега са по-големи страни. Отговарям на вашите критични бележки за това, че преследваме само дребните риби. Не, не. Сега вече ще включим списъка и големите страни. Също така, през октомври имаме план да ви споделим някои новини и да ви кажем за някои наши държави членки, защото има някои случаи с наши държави членки, които нарушават законодателството, така че имаме план да съобщим кои са тези страни през октомври is what I can say to you from, uh, for Така че това е което искам да ви кажа за ННН Риболова за Марокко. Знаете, че ще има нов кръг преговори през следващите седмици. Смятам и се надявам, че това ще бъде последния кръг от преговори. Аз възнамерявам да финализираме преговорите и да постигнем споразумение. Не смятам, че от наша страна имаме повече какво да направим. Ние направихме най-доброто и ние финализирахме економическите аспекти, също така предложихме това, което парламентът поиска, спазването на международното право, на принцип на международното право и т.н. Сега за Мавритания. Основният проблем е въпроса с нивото на печалби. Искаме да се разходват разумно парите на данакоплатеца. Искам да ви информирам, че до последния месец нивото на използване на този инструмент е възоснова на лицензии и създадената стойност остана много ниско. За това ще мислим за това каква е ползата а, и какво печелим от това споразумение, но разбира се има много нови факти, така че увеличихме лицензите наскоро. И имаме сега 11 лицензии за пелагичните, е, за, дълбоко, за кораби за улов на дълбоководни видове. И квотата за пелагичните видове ще се увеличи до края на тази до края на тази година ще се увеличи квотата за пелагичните видове. Мисля, че споразумението е добро, но зависи от държавите членки от нашата плота, риболовна плота, дали ще бъде прието това, това споразумение, но и в началото на есента ще ви информирам, но ако има полза за нас, то тогава ние няма да имаме проблеми. Вие знаете, че ако не се използват средствата от съответните страни, получатели на средствата, ние нямаме намерение да даваме тези средства, защото не можем да разходваме неразумно парите на дънкоплатца. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря. Господин Делайер има въпрос. Просто искам да откликна и да приканя комисаря за отговор. Ако имате някакви идеи, дайте ги. Госпожо комисар, изтощени сме от това да разговаряме с вас. Дадохме ви инструмент в ръцете и нека да ви кажа откровено. Казахте, че ще приложите мерките до края на месеца, преди комисията да излезе във вакансия. Аз е, питая уважение към вас, госпожо комисар, но исландците исландския министр, фарелския министр се опитват да ни надхитрят и ако не действаме бързо, те ще успеят да се потупат по раменете и да кажат още веднъж заблудихме комисията. Когато се пише историята на този мандат, ще се каже, че сме се провалили, защото ние сме тук да защитаваме риболова. Ние говорим за устойчивост на риболова през цялото време. Какво става с запасите на скумрия в Северния Атлантик? Намаляват значително. И вие, госпожо комисар, трябва да направите нещо, защото исландците и фариоците като че ли са твърде умни за нас. Казвате, че въпросът е политически чувствителен. Ами естествено, че е политически чувствителен, но вашата отговорност е да защитавате Европейския съюз и сега не го правите. Така че, госпожо комисар, даваме ви кредит на доверие, но ако не действате бързо за скумията и ако не въведете санкции, няма да се постигне никакъв резултат. И накрая, ако става въпрос само за скумрията, не правете нищо повече, защото така или иначе няма да има никакво въздействие. Трябва да се включат и други видове. Благодаря. Благодаря господин Галахър, комисаря. Господин Галахър, вече ви казах, че приемам вашата препоръка. Аз съм задължена да отчета мненията на членовете на вашата комисия и вие това добре го знаете. Благодаря. Председателя, благодаря госпожо комисар за това, че дойдохте при нас днес след обед. Както винаги, ние сме на ваше разположение. Ще ви видим след лятната вакансия, а може и преди това. Bien, continuamos. Така, нека да продължим, колеги, с точка 10 от дневния ред. ред. Става дума за насоките за бюджета 2016 година. Те са три. Комисията представи проекта бюджета на през юни. Ние разпространихме този документ. Колегиума от комисарите позакъсня да приемем бюджета и това не ни позволи да имаме обмен на, на виждания по този въпрос до този момент. Сега ще чуваме господин Ривелини, който ще ни представи своите препоръки и веднага давам думата на представителя на комисията, за да ни представи проекта, проекто бюджета. След това ще чуем докладчика господин Ривелини и колегите съответно, които ще пожелаят кой представя комисията? Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, поне доколкото мога. Комисията прие проект на бюджет на 26 юни. Както знаете, това се случи по-късно, отколкото предишни години и знаете защо това се случи поради разговорите по многогодишната финансова рамка въпреки късното приемане на бюджета, мисля, че ще можем да спазим графика, установен в договора. Какво означава това обаче? Тъй като сме позакъснели, не знаем каква е позицията на съвета по отношение на проекта на бюджета. Така че тук има някои неща, които не са особено сигурни. Едно нещо е сигурно обаче, може да очакваме, че съвета ще намали цифрите по нашето предложение, защото обикновено това се случва. Не е леко нашето положение, защото сме в началото на нов програмен период и макар, че не сме приключили съвсем работата по сделката с многогодишната финансова рамка, знаем, че разговорите в края на юни между, трети, е, между трите институции бяха обект на подкрепа от е, страна на парламента. Сега остава правния акт да бъде прият през есента, след като парламента получи увереност относно кредитите за плащания по проекта на коригиращ бюджет номер 2. Естествено, трябва да се гарантира, че всички разпоредби, свързани с рибарството, са в синхрон с сделката, която беше постигната през юни месец. И така, какво предлагаме за кредити за ангажименти за 2014 година? 132,5 милиарда евро. По отношение на кредитите за плащания имаме 136 милиарда евро. Какво означава това като процент от брутния национален доход на Съюза? Ангажиментите представляват 1,75%, а плащанията 1,01%. Има нещо ново в бюджета тази година. Комисията е положила усилие да се упростят нещата, намаляват се бюджетните редове, освен това имаме нова отправна точка по отношение на представянето на бюджетните документи. До сега всеки дял включваше редица дейности, в областта на рибарството имахме 7 оперативни дейности. С оглед на всичко това, сега имаме малко по-голяма раздробеност по отношение на разходите за тази политика. Не всичко е под една шапка. Комисията предлага бюджет за всички политики, не само за рибарството и морското дело. Имаме така наречените програмни декларации. Що се отнася до рибарството и морското дело, преминаваме към две програмни декларации. Една ще отговаря на Европейския фонд за рибарство и морско дело, другата декларация ще отговаря за главата за рибарството. Имаме разходи за общо управление и за пряко управление повечето от разходите за общото управление е, ще бъдат разширени, тъй като има прехвърляне от разходите за пряко управление към тези е, за общо управление. Така ще има по-голяма ефикасност. Значи, устойчив риболов и аквакултури влизат в е, общото управление, освен това събирането на данните, компенсационните мерки, помощта за регионите и режима за съхранение, който би трябвало да излезе от отгоре. Що се отнася до прякото управление, отново ще има разходи, свързани с контрола, по-малко от 4 милиона, тъй като повечето от средствата отиват към общото управление. Тук естествено отчитаме и разходите за инспекциите. Освен това, тук ще има разходи свързани с пазарната обсерватория. Тук ще има и разходи за научни данни. Освен това, разходи за регионалните консултативни съвети, интегрираната морска политика, освен това и приноса към РОУР, регионалните организации за управление на риболова. По отношение на областта, която се финансира извън многогодишната финансова рамка, международната глава, така наречената международна глава, тук имаме задължителните ставки за РОУР таксите за участие, които трябва да се плащат всяка година и освен това има средства за подкрепа на споразуменията за партньорство за устойчив риболов. И накрая, но не на последно място по значение, извън МФР имаме вноски за Европейската агенция за контрол върху риболова. Няколко думи относно сумите. Що се отнася до МФР, 84% от цялостния бюджет се включва тук. По отношение на ангажиментите става въпрос за 1 милиард и 63 милиона евро. По отношение на кредите за плащания ние говорим за някъде около 800 милиона евро. Има много плащания, които отиват за съществуващи програми, програми за настоящия период, защото в следващата година ще правим авансови плащания за държавите членки. Значи, грубо казано, 85% от плащанията, които искаме по МФР, отиват за изплащане на неразплатени задължения. Що се отнася до общото управление, тук се включва 80% от средствата по МФР. Те са за областите, които вече очертах. По отношение на прякото управление имаме около 100 милиона евро, малко повече от 100 милиона евро по МФР не, по-скоро по отношение на регламента за рибарството и, и морското дело. Тук се включват научната информация, познанията и, и така нататък. Освен това, предвиждаме някои съпътстващи мерки за общата политика в областта на рибарството, например научната информация, средствата за контрол и доброволните вноски към различните организации. От тези 100 милиона, 43 милиона отиват за морската политика и някъде около 60 милиона отиват за морските мерки. По отношение на Агенцията за контрол на рибарството, трябва да кажа, че имаше заключение на съвета, според които всички агенции трябва да бъдат подложени на намаление на персонала и на бюджета, 1% от персонала. Бюджета на Агенцията за контрол на рибарството остава същия, както през 2013 година. И накрая, преди да приключа, искам да спомена няколко думи за международния риболов. Тук имаме 14% от кредитите за плащания. Повечето от тях са за споразуменията за устойчив риболов с трети страни. Имаме и задължителните вноски, които отиват към РОУР. И бюджет общо взето тук е стабилен спрямо 2013 година. По отношение на средствата за споразуменията за партньорство в областта на риболова, те са в резерва, тъй като правните актове още не са били приети и ако правното основание не е на лице на 1 януари, средствата трябва да отидат в резерва. По отношение на задължителните средства за регионалните организации за управление на риболова, това е една малка сума, защото очакваме по-скоро някой роур да получат своята окончателна форма през 2014 година и съответно ще актуализираме своите вноски. В заключение, това е важен бюджет, това е първия бюджет за новия програмен период. Той отговаря на многодишната финансова рамка, иновативен е, има опростяване и освен това има прехвърляне от прякото управление към споделеното управление с държавите членки. Благодаря. Сеньор Ривелини. Благодаря, господин Ревелин има думата. Благодаря, господин председател. Господа... Благодаря на комисията. По полезна информация. Разбира се, този доклад все още не е съвсем пълен, защото не съм получил проекта за бюджета за 2014 година. Както каза комисията, този проект беше публикуван наскоро. Не, че искам да избегна е, презентация е, относно този бюджет 2014 година, защото все пак трябва да предоставя информация на колегите. Мисля, че трябва да обърнем особено внимание на пет основни точки, които ще представя в е, проекта за от доклад. Вече сте получили информация по този въпрос. Има една точка, която трябва да се упомене. Аз оценявам преминаването от преко управление към споделено управление, за да подкрепяме разходите на държавите членки в областта на контрола и на придружителните мерки. Мисля, че тази промяна би трябвало с държавите членки да улесни приложението така те по-добре ще могат да спазват своите ангажименти, и което е абсолютно задължително, ако искаме опор да работи добре. Втората забележка казаха ми, че много сериозни средства в рамките на партньорството, споразумение за партньорство с трети страни за е, устойчив риболов са оставени на страни отстранени са. Просто не се иска комисията, ако може, да ни уведоми какви са тези е, суми, които са сложени на страна и аз приканвам комисията да продължи преговорите с третите страни в перспективата на сключване на споразумения, когато е необходимо, с цел устойчиво развитие, което да бъде е, в изгода и на всички страни в областта на риболова, за да може да използваме максимално съществуващите наличните средства, което ще позволи, разбира се, и на Европейския съюз да се възползва максимално от е, риболовната кампания през 2014 е, година. И друго нещо, по-голямата част от е, кредити и плащанията, за които става дума в бюджета 2014 година, ще покрият програмите 2000 2007-2014. Тези плащания са абсолютно задължителни, трябва да се спазят, в крайна сметка, задълженията, които сме поели в миналото. Чето, четвърто, искам да обърна внимание на съвета. Ако иска да въведе... Искам да кажа, че урязването на бюджета, предложение от е, съвета ще имат много сериозни последствия, особено в през първата година на предложение на бюджета, защото тези фондове всъщност бяха предвидени да се улеснят реформите и привеждането в съответствие с политиката. Така, и друго, е, бюджета 2014 година трябва да осигури по-ефикасно общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика, които наскоро бяха реформирани. В заключение, аз бих поставил ударение върху значимостта на проектите, които се очаква да бъдат изпълнени от Европейския парламент и ще приканя комисията да засили усилията си, за да може тези пилотни проекти да могат да бъдат доведени до добър край и да представи колкото може по-скоро първите резултати, за да оценим каква е ситуацията. Разбира се, аз съм убеден, че всички колеги от Комисията по рибарството ще сътрудничат. Аз очаквам и техните предложения за промени, за да може заедно да участваме в бюджетната процедура 2014 година. Знае, че в момента е трудно, защото има криза, но все пак трябва да се имат под внимание нуждите на риболовците и а, а, гражданите. Трудно е така да се изкажеме с тези промени, които са внесени в бюджета, и, а пък и нямаме всъщност под ръка всичките бюджетни линии пред очите. И затова все пак искам да знам въпроса на комисията, ред 110660, което е нов ред. Дали става дума за тази част, която комисията преко ще управлява от фонда и от друго агенцията за контрол. Мисля, че трябва да се извършат очевидно урязвания навсякъде. Освен това има дейности, които подготвят цените на риболовните полета, нещо, което обяви комисията. Защо имаме едно ПМ? Защо не е предвиден бюджет? Говорихме много. Комисарката го представи и аз съм малко изненадана, че именно не са предвидени средства и мисля, че трябва това да се преразгледа по-подробно, но има няколко реда, които са смени, променени по правни причини. А има и още нещо. Господин докладчик, предполагам, че когато излезе проекта за бюджет, а, така както ще бъде преработен, мисля, че една от вашите цели ще бъде да дойдете с а, предварителния проект за бюджет предполагам, че така ще постъпите, да. И тогава вече ще видим какви са подробностите. Това беше госпожа Люге. Uh, Благодаря ви. Благодаря и на докладчика, и на комисията. Съгласна съм с госпожа Фрага. Доста е сложно да се разбере точно какво става, тъй като все още не сме видели никакви конкретни числа. Не съм сигурна, но ако разгледаме документи до заседанието в нашите документи или в интернет, виждаме, че няма все още проекто доклада, който вие сте подготвил, господин Ривелин. Аз не съм могла да го прочета, съответно не мога и да коментирам. Поне не конкретно, затова може би ще задам глупови въпроси сега за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Вие казахте, че това е извън Европейския фонд за морско дело и рибарство и каква е сумата, която е заделена за тези партньорски споразумения и има ли задължително членство в регионалните организации за управление на рибарството т.е. да се отчете регионалното измерение. Благодаря ви, казва председателят. Комисията има думата. Заповядайте. Okay, I, I do sympathize. Да, разбирам ви наистина, че не е лесно да се работи без документи. Така че дори с документи е сложно, мога да ви уверя. Да, очевидно, ако има някакъв преход, от от една система за представяне на бюджета към друга. И то, разбира се, изисква се време човек да се нагоди към тази промяна, затова ние сме готови да дадем обяснения чрез двустранни срещи или чрез мейли, както вие предпочитате, така че сме готови да го направим, така че госпожа Фрага правилно каза, че трудно да се видят промените. Ние се постарахме да посочим промените в документа за бюджети. Постарахме се да покажем как са слети отделни бюджетни пера, как са пренаредените и нататък. По конкретния въпрос на госпожа Ферага за бюджетно перо 116060 имаше въпроса дали бюджетни кредити ще се управляват от комисията. Не, тези бюджетни кредити са предмет на споделено управление. Те няма да се управляват от комисията. Това са бюджетни кредити, които държавите членки ще имат споделеното управление. Те ще обхващат устойчиво рибарство, устойчивите аквакултури, мерките за контрол, събирането на данни от държавите членки, също така програмите за най далечните региони и пазарните мерки, така че това е един голям пакет и ако искате да го сравните с нещо, може да мислите за това, че това е... Um, In relation to the control agency, there is a separate budget line for the control agency. Това е нещо като по-голям европейски фонд за рибарство. Що се отнася до следващия въпрос, що се отнася до средствата за агенцията за контрол. Средствата остават на същото ниво, както миналата, миналата година и малко трудно да се влезе защо. Сумата е същата, при положение числата са различни, но има обяснение за това. Когато агенцията не изпълни, не доизпълни своя бюджет, а всички агенции правят това, то е възможно да се възстанови неизпълнения, не до освоения бюджет и тези средства могат да бъдат върнати отново на агенция. Това, когато ние изчислявам бюджета, ние разглеждаме ситуацията през 2013 година. Виждаме какъв е ни излишък от предходните години и тогава този излишък се изважда от сумата за 2013 година. Um, in terms of the fisheries partnership agreements. Сега за партньорските споразумения. Точната сума, общата сума 145 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, 145 в вид на бюджетни кредити за плащане. Има отделно перо за тези споразумения и от 1 януари 2014 година това перо влиза в сила 20 на 22 милиона евро, както що се отнася до поета задължения, така и плащанията. И също така имаме едно перо в резервите. Това е в отговор на господин Гривелин. Разбира се, комисията ще направи всичко да бъдат сключени и изпълнявани всички тези партньорски споразумения за устойчив риболов. Искаме да го направим максимално бързо. Искаме да го направим преди края на риболовния сезон. 127 милиона евро е резерва когато аз говорих извън Европейския фонд по морско дълго. Защо го казах? Ми то е много лесно да се разбере. Това, което ние правим е, че трябва да имаме основен законодателен акт, който ни позволява да разходваме средства и Европейския фонд за морско дело рибарство ни позволява да разходваме тези средства, обаче при споразумента за партньорство законодателен документ е решението на съвета или заключението на съвета за сключване на такива споразумения. Т.е. тук имаме а, двойна роля. Т.е. имаме решение на съвета и регламента за Европейския фонд за морско дело. И това, разбира се, ще бъде утвърдено чрез одобрение на парламента. Що се отнася пилотните проекти към господин Ривелини, ние ще докладваме по тези проекти, по това какво се предприема там и ще ви съобщим резултатите от предприятата дейност. И накрая по въпроса на госпожа Фрага във връзка с разузнавателни данни за пазара. Имаме конкретно бюджетно перо Нарича се разузнавателни мерки, свързани с пазара или събиране на данни за пазара. А тук, разбира се, преди всичко става дума за обсерваторията за пазара и има заделени средства като бюджетни кредити за поети задължения и 2 милиона е сумата на бюджетни кредити за плащане. Председателят, много ви благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Ригалини, заповядайте. Така, беше представен първи проект в досието, но тъй като не разполагах с данни, не може да направя нищо повече. Мога да представя само така общите линии. Аз изслушах с много повишено внимание комисията и сега, като вече имаме на какво да се опрем, ще е, проучим тези е, предложения и съм съгласен с госпожа Фрага. По принцип трябва да се бием, да се борим, за да може стоеностите да бъдат поне колкото през миналите години. И аз моля комисията да, не, да, се, да провери също и какви са случаи, определени случаи, при които сумите не са достатъчни, което създава проблеми. Така че ще трябва комисията да се опита да балансира по-добре бюджета като стойности, като ресурси. И това е което госпожа Фрага подчерта трябва все пак да стигнем до някаква стойност, поне която да е колкото миналите години. Благодаря. Muchas gracias, señor Rivellini. Comunicar eh, a todos... Благодаря ви, господин Ривелини. Позволете ми само да кажа, че крайният срок за внасяне на измененията за проектостановището, а също така към бюджета е 12 юли в 12 часа петък, 12 юли. Освен това, има възможност за представяне на числата по бюджета до 5 септември, 12 часа по обяд. Тоест, за парламентарната комисия имаме 12 юли и 40 депутати могат до 5 септември да представят своите предложения за изменение. Госпожа Фрага. Не искам да се дам проблем, но в края на юли ще има заседание на съвета. Как съвета тълкува тези цифри? Затова тази дата, 5 септември, е добра дата, но не ни карайте да имаме само 40 депутати, защото невъзможно всичко това да се прочете. Просто не е възможно. Не можем да направим невъзможното. За мен това е важно. Аз не мога аз няма да могат да осигурят 40 депутати 12 юли. След това ще има среща, заседание на съвета, а ние нямаме всички числа. Ще помоля техническите служби, казва председателят. Самата парламентарна комисия ще се срещне преди заседанието на съвета и ще можем да помислим за варианта парламентарна комисия плюс 40 депутати. Има още нещо, че всеки може да внесе препоръки. Т.е. това означава, че всеки един депутат до септември може да представи своите предложения. И ако ние на 4 септември заседаваме като парламентарна комисия, ние можем след това да представим измененията от името на цялата ни комисия. Искам да се консултирам с техническите служби, те ще ни обяснят по-добре. Podemos, podemos entender. Така че можем да удължим tengan todo. Con lo cual, no ganamos nada diciendo que en vez del 12 sea el 17, si no están. Нека да кажем тогава вместо 12 юли да кажем 17 юли. Мисля, че ще има проблем, ако удължим срока до 4 септември или дали 5. Е Гласуването ще бъде на 5 септември. Pero si el problema está, me dicen que solo podíamos extenderlo una. Имаме проблем. Само със седмица, две максимум можем да удължим срока. Добре. Обяснявам още веднъж. Разбра, че парламентарната комисия или 40 депутати могат да предложат изменения към числата до 5 септември. Правилно ли съм ви разбрал? А, презупуесто. Тоест... Добре, става дума за изменения към бюджета. Claro, vamos a ver. Nuestro, el, voto, el voto en comisión de pesca sería el 5 de... Гласуването в нашата комисия ще състои на 5 септември. Това е гласуване по измененията и за това измененията трябва да бъдат представени, естествено кой ще бъде крайният срок за изпращане на изменения, така че да можем да гласуваме по тях. Може би 19 юли, не 12 юли, но ситуацията не се променя. Ако нямаме данни, ако нямаме числа, не можем да внасяме изменения. Да, абсолютно правилно. Да, знам, че всички имат. Не може да представяме е, изменения, ако нямаме информация. Съвсем ясно, това просто е несериозно. Трябва да имаме стойности, за да може да преценим съобразно тези е, е, стойности, какво може да представим като предложение за изменение. Pero vamos a ver, con independencia que la culpa es verdad, no es nuestra, ni es por supuesto el secretariado. Да. Секретарият Текстът много ясно посочи, никой не очаква от нас да внесем изменения, ако нямаме достатъчно информация. Затова чисто от техническа гледна точка нека да помислим. Ако ще гласуваме на 5 септември, може би 1 септември тогава ще бъде крайния срок. Колко време ще бъде необходимо за писмения превод? Pero Jeremy, el problema sigue siendo el mismo. A fin de julio tenemos los datos. Проблемът е, че ще имаме дата през юли, така ли? Vamos a ver, parece que... Добре. Като че ли в съвета те предвиждат дата между 22 и 26. т.е. може би 29-30 юли да бъде крайния срок. Ще трябва да работим до последния момент, но доколкото виждам, това е единствения начин. Това е единствения начин за нас да продължим работа. Да, госпожа Тома. Нали не е възможно да се отложи гласуването в комисията и ако не може, защо да не може пък в крайна сметка да се отложи това гласуване? Дедлайн е para que nosotros remitamos. Проблемът е, че крайният срок за внасянето на предложение, е, че става дума за това, че трябва да внасяме изменения към бюджета и те трябва да бъдат получени преди заседанието на съвета. Това е моето мнение. Мисля, че това е единственият вариант. Мисля, че през август ще можем да положим усилия да осигурим писмения превод. Мисля, че докладчикът би могъл да вземе решение. Например, дали проектотекста на комисията предвижда намаляване на числата. Но ние трябва да получим и числата на съвета и само тогава можем да внесем изменения. Не разбирам как може всичко това да проработи. Ние можем да говорим за това, че работим работим според документа на комисията, но след това съвета може да намали всичките числа по всички функции колкото да е интелигентен нашия докладчик, ние не можем да се досетим какви ще бъдат възможните намалени от страна на съвета. Мисля си, че трябва да делегираме това на докладчика, но изниква също така и проблема, че просто как ние ще работим като коми... парламентарна комисия. Господин председател, това е важен въпрос. защото някой, който е по-злобничък, но аз разбира се не съм такъв, може да помисли, че насрочването на крайните срокове непосредствено преди лятната почивка е умишлено, така че да няма урязване на бюджета. Разбира се, като докладчик аз не искам да поемам отговорност и благодаря на госпожа Фрага за това, че се оказах в ситуация, която не мога да подготвя един добросъвестен доклад и на всичко отгоре колегите не ме подкрепят. А що се отнася до изменението, те могат да влязат в противоречие. С някои важни за нас предложения. И може да се каже, че наказваме риболова. за това могат да ни заподозрят, че ние изкуствено определихме тези дати или че някой изкуствено ни натрапва тези дати, просто не можем да си свършим работата. Bien. Eh, el planteamiento que... Какво можем да направим? На 31 юли е, всъщност това ще е много сложно за секретарията и за всички. Само, че по-сложно е депутатите да работят без информация, така че на 31 юли, можем да кажем. Може да се внасят изменения до 31 юли. Някакви въпроси? Знам, че никак не е леко, но нямаме кой знае колко възможности. Тома, Госпожо Тома, не сте доволни? Имате ли някакви други идеи? Аз не разполагам с магическа пръчка, господин Ривелини. Аз като докладчик ще протестирам, защото не мога да заставя колегите си да не внасят изменения и да не участват по толкова важен бюджетен ред. Не мога да ги лиша от тази отговорност. Така че трябва да намерим някакво решение – за да можем да си свършим работата както трябва, сериозно. Не можем да поставяме краен срок за изменение 12 юли, след това да отлагаме този краен срок за края на юли, при положение, че съвета ще даде своето мнение само 5 дни преди края на юли. Никак не е лесно, естествено можем да оставим нещата до 5 септември. Нека да намерим решение, което да е логично и което да зачита правилника за дейността, естествено, председателя. Да, ми в крайна сметка ще отидем в задана на улица. Прав сте, господин Ривелин. Нещо ще трябва да се направи, тъй като нямаме много време, може и да няма представяне на позиция, само че тогава няма да има голяма разлика. Кое е най-доброто решение? Крайният срок, последен ден на юли, не е идеалното решение, но все пак можем да направим нещо, до тогава, тъй като няма да има заседание преди 5 септември. No, no, ya sabemos que podemos hacer sin tener las cifras. Ако не разполагаме с цифрите от съвета, няма как да работим. Трябва да знаем на каква основа стъпваме. Има две възможности. Да не представяме позиция до 5 септември или да представим позиция но тогава единствения вариант за действие е да приемем 31 юли. Може и да се оплакваме от недоброто решение, но трябва да решим какво ще правим. Може ли да имаме изменения преди да се появят цифрите на съвета? Не. Добре. Господин Ривелини. Господин председател. Ако това е грешка, която не се случва за първи път, значи тя е целенасочена, преднамерена. Добре е да се стремиш към изпълнението на целта, но не по такъв начин. Това вече е едно дяволско преследване на целта. Да, доста дяволски неща има тук, казва председателя, но трябва да решим какво ще правим. Трябва да извлечем максимална полза от това, което ни се предлага. Пети септември, така ли? 5 септември е крайния срок. И трябва да приемем този факт. Няма какво да направим. можем да внесем изменения и да кажем, че не знаем конкретните цифри и съответно можем да кажем, че искаме бюджета да бъде увеличен с еди каква си сума. Т.е. да имаме някакви референтни стоености и да кажем, че ако реалните стоености са такива, ще имаме еди какво си увеличение. Мисля, че това е по-добре, отколкото да не внасяме нищо като текст. Странна игра се иска от нас да играем. Председателя. Ето, това е един по-ясен подход. Хем не искаме да изпреварваме нещата, хем не искаме да се бавим. Госпожа Лювин и така приключваме. Няма да продължаваме безкрайно. Ако правилно съм разбрала, гласуването в комисията е на 5 септември. Ако искаме да внесем изменение с цел промяна на сумите, това са цифри. Няма нужда да ги превеждаме, така че можем да направим устни изменения в комисията и така можем да решим проблема. Не разбрах. Не разбрах. До кога ще внасяме изменения? Госпожа Лювин, може да се внасят изменения по всяко време преди заседанието на комисията, защото ако приемем, че това ще бъдат устни изменения, те могат да се разгледат по всяко време. Ако стигнем до политическо споразумение, да се приемат устните изменения, това ще стане. Добре, само че така много осложняваме нещата, защото не знам ще приемат тези устни изменения. Ако има двама човека, които да се дигнат ръката и да възразят, няма как да се гласува това устно изменение. Така че трудно мога да се съглася с нещо подобно. Тази сутрин видяхме, че се случват такива неща. Всеки депутат може да вдигне ръка и да каже, че възразява. Откровено казано, мисля, че 31 юли е една добра крайна дата. Това все пак не е утре. Можем да видим какво можем да направим до тази дата. Не виждам по-добър вариант. Може би едно последно предложение, но поне ако може да представим до 5 септември да, да, да може да бъде възможно индивидуално това да се направи. за Да виждам защо това да не може да стане. Да, в крайен случай ще закъснеем, но поне до няколко дни преди крайната дата. Все пак да имаме малко време, за да погледнем цифрите на съвета, да подготвим измененията но поне да не бъде, както се предлага от самото начало, 40 депутата, защото... Yo había hecho y no entendía muy bien, pero si hay un problema jurídico que nos lo diga. Да, ами това може да е предложението. Ако има правен проблем, юридическата служба ще ни каже защо става въпрос за 40 депутата до 5 септември. Може да има само един депутат. Отговора беше не, но не разбрах защо е не. Госпожа Фрага. Всъщност процедурата тук е много по-сложна, отколкото си мислим. Съвета ще се проведе в края на юли, а обикновено това се прави в средата на юли и ние имахме малко повече време за подготовка. Така че процедурата е малко по-различна. Има комисия от 40 депутата. Да, права сте и аз прочетох това. Нека да приключим. Значи 31 юли. 31 юли за всички жалби, оплаквания. Това е крайния срок за измененията. Секретарията не е особено доволен. Това обаче е най-доброто възможно решение. 31 юли. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията. Имаме размяна на мнения по внесените изменения, така че господин Санчес Преседо, заповядайте, имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Имаше обменно мнение в измененията, които бяха представени по повод доклада. Има пет изменения, които бяха представени, които са съвместими с проекта за доклад. Има 6 предложени нови члена, 3 изменения с целят да се отговори на вече изразените така предложения и притеснения. Например, ще се върна на предложението на госпожа Тома относно нуждата от стандартизация Също да се организира система за проследяване на развитието на тези въпроси. Госпожа Патрал Невес предлага две допълнения към моите предложения относно изменения в областта на общата политика и се оказва, че е трудно да се е, сближат законодателствата. Говори се също и за преговорите в е, комисията и съвета за да се намери някаква формула за тълкуване на всичко това. Мисля, че това е напълно съвместимо с това, което посочиха. Освен това, има и 6 нови предложения, които, на които гледам с добро око. Но ми се иска е, лицата, които са внес, които искат да внесат тези изменения, да го направят, за да може. Госпожа Тома, благодаря господин председател. Искам най-напред да благодаря на Антолин Санчес Президо за доклада и напълно споделям а, всичко, което е записано вътре. И това е причината, поради която първото изменение, мисля, че беше изменение номер едно, което аз предложих, всъщност а, уточнява или допълва, може би, това, което е предвидено, защото ние сме в една ситуация, при която на теория парламентът има правомощия за контрол върху делегираните актове, а на практика не съществува процедура, действително процедура за контрол и тези правомощи, това право на контрол прилича малко на това, което видяхме по бюджетния въпрос, с други думи на един маскарад. Освен ако не се организира този капацитет за контрол. Тъй, че а, освен това, което се предлага и от докладчика в изменение едно, аз предлагам също да има и нещо като задължение в организацията на парламента, на секретарията, секретарията на комисията, за да може да бъде осигурено редовно проследяване на делегираните актове, като се записва редовно в дневния ред, т.е. аз не знае, може би една-две комисии е, годишно, в дневния ред на тези комисии да има преглед на делегираните актове и е, това как те се прилагат. Второ изменение, това е до известна степен същата идея като в началото, т.е. Да, както казах, идеята е парламентът има право на контрол на тези делегирани актове, но вместо да се прави в последствие, по-скоро да оточнява предварително критериите, е, за които ще приеме тези делегирани актове, т.е. няма да се противостане на тези делегирани актове. И по този начин ще е, има естествено влияние върху комисията от страна на парламента, т.е. Е, а не в непоследствие да се одобрява или да не се одобрява. И третото изменение, пак а, в същия смисъл за контрол от парламента, защото това е институционалната му роля, за да може тази роля да бъде изпълнявана ефикасно и по действителен начин, предлагам обнародването на тези делегирани актове да се извършва по по-прозрачен начин, т.е. и тук да има организация за разпространението на тези делегирани актове, които, която организация да не е толкова неясна, както днес, да има специфичен компютърен продукт, който да позволява изготвяне на база на данни с нещо като репертуар, по категории, естествено, делегирани актове, който да позволява да се извършва по-демократичен и по-добър контрол в страна на парламента. С други думи, това са а, изменения, които се вписват в, а, в това, което предлага докладчика, т.е. как да се осигури този контрол, който се е дава от законодателя на парламента и с естествено договор от Лисабон, който парламент днес не разполага с ефикасни средства за упражняване на този контрол. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Комисията? Дали искате да се изкажете? Не. Добре, господин Санчес Преседо, имате думата. Да, благодаря ви. Благодаря на госпожа Тума. Изцяло подкрепям нейните предложения. Важно е парламента да определи тези критерии за делегирани актове. Разбира се, това трябва да бъде правено възоснова на спецификът на всеки конкретен случай, но трябва да се определят видовете критерии и това ще ни позволи да отчетем и някои конкретни критерии за делегиране на правомощия но трябва да гарантираме последователност на нашите критерии. И това е една от целите на моето предложение. Мисля, че е добре, че имаме възможност да разполагаме с база данни и използване на информационни и комуникационни технологии, за да придобиваме повече знания. de las responsabilidades que se le puede encomendar en esta dirección y a mí me parece pues también pues que, que... Y мисля, че предложението е много разумно. Затова нямам възражения. Господин Кадек искаше да подчертае като цяло това, че гликемитатове следва да са ограничени и във времето. И Делегирането се извършва за ограничен период от време. Това е също едно разумно предложение. Освен това има още три предложения, внесени от господин Галахар. Тези предложения, доколкото ги разбирам, са насочени към избягването на прекомерно управление, управление на дребно, Има някои процедури, които са доста сложни, доста продължителни и най-вече това се отнася до процедурите за съвместно вземане решение. Yo no sé si es por la traducción, por eso yo no dispongo de... de... И не знам за писмения превод не разполагам с английски. Текст на испански говори за изпълнителни делегирани правомощия, но делегираните актове не възлагат изпълнителни правомощия. И не трябва да се допуска това, защото делегираните актове тогава ще могат да се дават и за по-общи въпроси. И така, отново съгласна съм, че не трябва да се задълбаваме в дребнотемие. И мисля, че също така е важно да има да има подкрепа за линията възприята от председателския съвет. Съгласен съм с това. За мен това е разумно предложение. И можем това изрично да го посочим. И последната идея, предложена от господин Калаха се отнася до загубата на авторитет от наша страна, ако не можем да въведем, да внедрим политики поради междуинституционални разногласия. Мисля се, че това има пряко отношение към риболова, когато има значителни различия в мненията, включително що се отнася до критериите. За това смятам, че и това изменение е много подходящо. И то допълва моето предложение. Благодаря на всички. Няма други желаящи да се изкажат. За това мисля, че можем да приключим работата ни за днес. Работата ни беше наистина много усърна. Благодарности към преводачите. Благодаря ви.